Right? Eh, colleghi, possiamo cominciare. Уважаеми колеги, можем да започнем нашата работа. Що се отнася до дневния ред? Той ви беше е, представен в петък, в миналата седмица, но беше променен. Заради промяната в плановете за посещение на министъра на Судан. Така че решения комитет ще се проведе тази сутрин в 11.30. Днес след обед, след гласуването, представителите на делегацията, представители на делегацията за отношенията с Магреб, господин Панзери и госпожа Гомес, която от своя страна отговаря за отношенията с Ливия. Ще обсъждаме с тях това, което се случи по време на посещението в Ливия между 1 и 5 ноември. Така че Напомням ви, че заседанието днес е удължено до 7.30, за да дадем възможност на комисаря Фюле да представи пакета по разширяване. Тоест, да говори по-подробно за страните кандидатки или кън... евентуални кандидати за присъединяване. И а, след това, разбира се, ще има дискусии по този пакет. Надяваме се да го приемем. А сега нека да пристъпим към приемането на протокола на заседанието от 20 септември и 5 октомври 2010. Ако няма други забележки, можете да, можем да го считаме за прият този протокол. От моя страна няма съобщения, така че стигаме до точка 4. Годишен доклад за 2009 относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Колегите проявиха голям интерес по тази тема. Броят на измененията е рекорден. 423 изменения. И като си предвид гласуването от днес след обед, постигнахме едно споразумение. Много от компромисните изменения, много компромисни изменения бяха постигнати по този начин а, все пак успяваме да представим на Кати Аштън, на Кати Наштън нашите очаквания в това отношение. Целта е да се приеме доклада по време на пленарно заседание през декември и то с голям консенсус. И нашият доклад, че госпожа Адрикене вече изготви над 40 компромисни изменения. Там. Ще изслушаме презентацията, ще разискваме измененията и се надяваме, че така ще постигнем споразумение. Давам думата на докладчика. Ако няма, ако няма други, които искат думата, давам думата на докладчика. Kalbėsiu lietuviškai savo Гемта. Благодаря, господин председателю. Аз ще говоря на родния си език, е, литовски. Уважаеми колеги, радвам се, че имам възможност днес да ви представя доклада за положението с човешките права в света и политиката на Европейския съюз в тази област. Документът, който разглеждаме днес и който ще бъде гласуван по-късно днес, е свързан с основния доклад по правата на човека в света за периода 2008-2009. Ситуацията през този период е разгледана. Докладът обхваща и по-дълъг период от обичайното от средата на 2008 до края на 2009 година. Става дума не само за положението с човешките права и демокрацията в света, но и какви са политиките и действията на Европейския съюз в тази област. Ние също сме засегнали някои нарушения на правата на човека през 2010 година. Ние трябва да чакаме следващата година, следващият доклад, за да очертаем някои от нарушенията на правата на човека през 2010. Периода 2008 и 2009 има своите особености. Това е периода, в който влезе в сила Лисабонския договор, бяха въведени нови елементи, като Европейската служба за външни действия, Европейския съюз придоби правоспособност. Това има отражение върху документите, свързани с правата на човека. Хартата за, права, за основните права и свободи стана задължителна. Трябва по-добре да хармонизираме нашата политика. Световната економическа криза също оказа ефект върху правата на човека, особено сред населението, което е най-уязвимо в света. При тази обстановка Трябва да отчитаме също и ефекта на съвременните технологии, които допринасят за нарушаване на правата на човека, да речеме, цензурирането на интернет. Това беше накратко за периода, който е обхвана. Сега за структурата на доклада. Тук са включени годишния доклад на Европейския съюз за правата на човека в света, международните форуми по правата на човека, Комисията по правата на човека на ООН, въпросите на свободата на вероисповеданията, наблюдение на избори, на избирателни процеси и прочие. Има и редица под теми, свързани с смъртното наказание, насилието срещу жените, международно хуманитарно право, дори нова глава, предложена от колегите за Международния наказателен съд, беше включена. Това предизвика всъщност и най-голям брой предложения за изменения. Както каза председателят, имаме общо 423 изменения. Тази бройка е висока и тя показва важността на доклада за нас. Аз исках да го изготвя по такъв начин, че да мога да обхвана всички политически мнения, всички позиции в парламента, не само тези на моята политическа група или моите лични. Ние се договорихме за компромисни изменения, общо 42. Аз ще ги подкрепя по време на гласуването. Искам да благодаря на организациите за, на правозащитниците, на неправителствените организации, които сътрудничаха добре с нас и допринесоха за изготвянето на доклада. Искам да благодаря за техния принос. Искам отново да подчертая, че неправителствените организации в сферата на защитата на правата на човека са наши ключови консултанти по въпроса за правата на човека. Вие разполагате с предложенията и не считам, че трябва да ги повтарям или да ги чета отново. Искам само да благодаря на колегите предварително, които ще вземат е, участие в дискусията. Благодаря. Благодаря на докладчика. А сега господин Хауит, първият докладчик в Сянка. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Андрекина, която е добър приятел и колега от дълги години. И а, работата и като докладчик тази година. Тя беше изправена срещу един огромен брой изменения, при което има опасност доклада да стане прекомерно дълъг, нечетим, да има повторения Тоест, тя трябваше да работи наистина много а, усилено и аз я поздравявам за а, сътрудничеството, за работата и за обмена на а, становища в подкомитета по човешки права и за дебата, който се водеше при подготовката, независимо от кратките срокове, тъй като с, падна и с някои други мероприятия. Тоест, тя наистина извърши една прекрасна работа. Мисля също, че има и някои иновации в нейния доклад, но въведение от нейна страна по отношение, например, на свободата на изява по интернет, като се фокусира върху заключенията на съвета за третирането насилието срещу жени и деца, т.е. ударението, като постави в своята работа и в групата, в която работи. Много съществена секция, глава от доклада, също и по наказателния съд съвпадна и с конференция в тази област наистина това беше една значима, един значим принос, който нейният доклад направи. Мисля, че е много важно най-вече, както казах, да, да повторим, че дълги години се опитваме тези доклади да не бъдат някаква альтернатива или заместител на годишния доклад за човешки права на съвета на Европейския съюз Просто искаме те да бъде, да бъде една проверка под лупа от страна на, на парламента по отношение на състоянието на спазването на човешки те права. И мисля, че госпожа Андрикяне наистина работи в точно с такъв един подход, като даде възможност на всички членове да всички участници да, да, да направят голям брой коментари за конкретната ситуация в собствената им страна и борбата за защита на а, човешките права. А, това са неща, с които се съгласяваме, но винаги има един риск малко да така да изпълзим от а, страни от основните проблеми. А, това е не, моя бележка не към доклада, а към всички тук. Т.е. да работим ефективно, тези доклади да могат наистина да играят ефективна роля а, в а, борбата. А, и а, да обърне внимание на висшия представител и въобще а, а, да се знае, че това е един наистина значим принос от страна на парламент. Ако добре помна, по време на шведското председателство играхме много съществена роля а, а, като участници, като парламент, който защитава човешките а, права. И а, по този начин ние говорим с един глас с всички други институции на Европейския съюз, за да постигнем един по-добър подход. Искам да благодаря особено на госпожа и за компромисите там, където първоначалната чернова е била доста по-далече от това, което са искали много от участниците. Трябваше да се водят преговори в групите. И много важно беше а, че ние го постигнахме. Смятам, че тя умее много добре така наистина да постига такъв консенсус а, по един разумен начин. Аз си благодаря. И GSP Plus, благодаря на тях, те наистина показаха колко е, е, ефективна е тяхната дейност. И тук също бе избран един много разумен компромис по отношение на тази формация и съм и благодарна по някои приоритети. Ние някои а, а, изменения се отнасят до трансполовите а, а, правата на хомосексуалистите и така нататък. А ние искаме да стане ясно, че сме срещу дискриминация от всякакъв вид а, и на база на вярвания. А, това е много важно за нас, а, като имаме предвид текущата дискусия в съвета а, и, и също и в Организацията на ислямските държави. А, защото наистина а, и религиозната толерантност е изключ... една важна, а, важен елемент в а, защитата на човешките а, права. Госпожа Гомес, а, ние излязахме с две идеи. Създаване на Европейска фонд за демокрация и едни насоки а, по отношение, втори документ за културните права. Аз мисля, че парламента ще подхване тези две предложения и ще даде подкрепата им. Трябва да кажа също, че резултата от изборите сега, средносрочните в щатите, може да променят много неща, но ние трябва да обърнем повече внимание на това как работим с Съединените щати по отношение на а, един лагер за задържане на за задържани. Трябва наистина да, да, да видим каква е нашата позиция. Става дума за Гуантанамо. И нека кажа две думи за Куба. В годишния доклад за човешки права ние сме доста критични за поведението на някои държави членки в съвета за човешки права на ОНЕ, дали има пълна мотивация за нашата работа. Ние а, така чисто сърдечно искаме да постигнем един компромис. Не става дума за критика към докладчика. Ние а, постигнахме споразумение а, по въпроса, но мисля, че за съжаление, единственият компромис е, че социалистите не, можаха, социалистите не дадаха подкрепата и аз наистина съжалявам. Смятам, че първо, на първо място трябва да сложим човешките права и да загърбим политическите си различия и да стигнем до един текст, който наистина подкрепя човешките права. Отново правя това открито предложение да се, свър... да, се съберат заедно. Дори тази сутрин експертите от НФ НП и от социалистите наистина трябва да го направим. Ние искаме да го постигнем, защото това дължим на каузата. Трябва да постигнем консенсус. Но това е една от 500-те различни а, а, елементи тук в този чудесен доклад, който заслужава а, да бъде похвален. Още веднъж благодаря на госпожа Андрикиени. Благодаря. А сега думата има господин Данцис. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Дарник Адрикене за това, че отчете направените изменения и успешно изготви компромисни изменения. Този доклад може да отправи ясно, категорично послание от Европейския парламент не само към трети страни, партньорите на Европейския съюз, но също към съвета, Европейската комисия, новата служба за външна дейност. Затова аз на, настоявам да подкрепим доклада, тъй като той е добра а, стъпка, обединява различните инструменти в областта на правата на човека, разглежда някои от ключовите въпроси на правата на човека в света. Като докладчик в сянка за АЛДЕ, аз съм удовлетворен от всички компромисни изменения, но не всички изменения, направени от нашите колеги, трябва да бъдат включени в окончателния доклад. Искам да отбележа обаче, че моята политическа група ще гласува против някои изменения, не защото сме толкова против тяхното послание, а защото включва твърде много детайли или пък се фокусират твърде много върху даден проблем, а ние искаме да има един балансиран доклад. Не е необходимо да се споменава на всички отделни случаи, независимо колко достойни са те. Искам да оценя високо работата на госпожа Андрикене и да ви приканя да гласувате в подкрепа на доклада й. Благодаря. Благодаря. Третият докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Допълнителният ценност на този доклад, който ще се гласува в Европейския парламент през декември, е, че той е, се вписва в прегледа в областта на правата на човека, обещани от върховния представител. Надяваме се, че ще бъдат отчетени и приносите на Европейския парламент в тази процедура. Искам да спомена, че тъй като ще бъде правен преглед на стратегията на Европейския съюз в областта, областта на правата на човека, това трябва да стане много прозрачно и Европейският парламент трябва да бъде в включен в процеса не само да участва съвета или върховния представител. Ние искаме да участваме в една открита дискусия как да се подобри политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека и по какъв начин можем да допринесем по-голяма степен за подобряване на ситуацията в тази област. Искам да благодаря на госпожа Андрикене за отличната й работа, за изготвените компромисни изменения и за това, че отчети предложения направени от мен и от други колеги. Надявам се, че крайният резултат ще бъде добър. Благодаря. А сега господин Шулц от Зелените. Благодаря. Тук имаме един много добър доклад, много задълбочен, който отразява всички нарушения на човешките права. При все това, мисля, че можем да го допълним и уточним. Не трябва да се средочаваме само върху човешките права, но също и върху гражданските права като цяло. Например, а, правото за гласуване активно или пасивно, нещо, което не се спазва винаги и което редовно се нарушава, а също и всичко, което засяга манипулирането на изборите, изборни измами и така нататък. Не става въпрос само за Русия. А, и в Украина също има манипулации на, предизбор... на изборните резултати. Има агресия срещу журналисти, особено в посткомунистическите страни. Не само Наталия Дмирова, но и тази година, например, 8 журналисти бяха убити, 40 други бяха брутално атакувани. такъв е случая с Борис Кашин. Това са случаи, които трябва да подчертаем тук в този доклад. И също този доклад трябва да отразява настоящето. В член 31 на Руската конституция за всякакви демонстрации мисля, че трябва да отбележим, че всичко е напълно законно за организиране такива манифест... демонстрации. нека да не забравяме, че ако тя се, такава демонстрация се забрани, а, това е нарушаване на правото за демонстрации. Когато имаме 800 участника и, и срещу тях огромен брой полицаи, е, това е вече нарушаване на техните права. Благодаря. Сега колегата Ягер има думата. Госпожа Егле. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика госпожа Адрекине и на всички докладчици в Сянка. В Комисията по човешки права видях до каква степен работихме съсредоточено и задълбочено по този доклад. Аз също допринесох и сега, като чета компромисните изменения, установявам, че все пак с този доклад не можем да разрешим всички проблеми на този свят, но като цяло, след Лисабонския договор, този доклад все пак ще тежи много повече. Сигурна съм в това. Първо, говорим за основните проблеми и не трябва да излизаме от тази рамка. Мисля, че докладчика много добре успял да се впише в рамката. И радвам се, че повечето колеги са съгласни с удовлетворени от доклада. Надявам се, че той ще бъде прият през декември с голямо мнозинство, защото само така той ще тежи на мястото си и ще представлява същинска основа за по-нататъчната ни дейност в областта на човешките права. Това е област, в която имаме още дълъг път да извървим. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат думата, може би докладчика ще вземе думата за някои заключения. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в тази дискусия за направените бележки за техните предложения, за оценките им. Преди гласуването можем да седнем и да огледаме отново компромисното предложение за Куба. Нямам нищо против предложението на колегата, но все пак нека да разгледаме този въпрос още веднъж. Въпросът свързан с GSP+, Гуантанамо, тук не виждам проблеми. Искам да благодаря също и на господин Донски от Ауде, на госпожа Хаутала. Беше поставен също от господин Шулц и а, въпроса за убийството на журналисти в а, Русия. Някои случаи са съвсем пресни. Аз и госпожа Хаутела бяхме наблюдатели на а, демонстрациите в Русия. Знаем сега, че положението е малко смекчено, малко подобрено, но нека да припомня, че нашия доклад се отнася за периода 2008-2009 година, въпреки че е, отбелязваме някои проблеми, наблюдавани през 2010 година. Но основният период, който е обхванат, е 2008-2009. Само няколко случаи са описани от 2010 година. Искам отново да ви благодаря за участието и очаквам гласуването днес след обед. Благодаря. В заключение, напомня ви, че гласуването в комисия ще се проведе днес след обед. А след това доклада ще бъде разгледан в пленарна зала с участието на госпожа Аштам. Нека да стигнем до... Нека да преминем до точка 5 устойчива политика на Европейския съюз за далечния север. Докладчика Михаил Галер не е тук, така че ви предлагам да прекъснем заседанието за 5 минути. Bene, possiamo riprendere. Ribadisco che il... Да продължим. И аз ще повторя, че а, тази точка а, се отнася до устойчива политика на Европейския съюз за далечния север. След едно изслушване от 2 септември господин Галер изготви текста по тази устойчива политика на Европейския съюз за далечния север. И сега я предлага за оценка. Давам думата на докладчика да очертая основните точки на доклада си, господин Галер. Благодаря, господин председател. Колеги, на такава една тема като далечният север си даваме сметка колко много са заинтересованите участниците а, там и колко области на политика се засегнати, колко правни и политически конвенции са издадени в тази област. Няма да преоткривам топлата вода и да говоря за арктическата зона, а как Европейския съюз може да надстрои на заключенията на съвета от 9 година и на съобщението на комисията от 2008 година, как да станем по-активни, така че да придадем стойност за живота на всички хора там. Целта на нашата работа е да приемаме един доклад, който да отрези ситуацията в арктическия регион и съседните държави. Да поясним каква е позицията на Европейския съюз в същност и как Европейския съюз планира да се ангажира в този регион. Сега, в момента Европейския съюз няма излъз на арктическия бряг. Гренландия е зависима от е, Дания. Но ние имаме и Финландия, Швеция, които са представители на арктическия регион. Норвегия и Исландия се също се участват в е, Европейската економическа зона и работят активно с Европейския съюз има и други споразумения и партньорства с други държави и всички те са споменати в доклада. Една от основните причини за това да се ангажираме с тези въпроси са промените в климата и отговорността на Европа за арктическия регион. Изготвяйки доклада от самото начало, аз се консултирах с, отблизо с докладчика в Сянка. Проведахме няколко срещи, срещнах се и с други групи на заинтересовани лица, разговаряхме много директно. В доклада съм описал областите в политиката. От точка първа до трета споменавам, че някои от тези области на политиката са в компетенцията на общността. В началото говоря за хората, които обитават този регион, защото те са важен фактор и трябва да бъдат важен фактор в нашата политика. Говорим за мира, за екологичната политика, морските пътища, рибарството, използването на природни ресурси като нефта, газ. И подчертавам, че каква е концепцията на Европейския съюз и че трябва да имаме същите приоритети като съседните страни на Арктическия регион. Голям потенциал има за сътрудничество там. Целта на този доклад е също така да се работи по политически пътища, така че да станат съвместими различните интереси. Ние наистина, както казах, не сме а, точно. ние нямаме излаз на, на, на арктическия бряг, нямаме а, до, правото да го а, за такава претенция, но по-скоро трябва да работим за устойчиво развитие не само с местните правителства, но и с населението. В областта на защита на климата, на екологията, морските пътища, рибарството, използването на природните ресурси, всички тези области трябва да сключим споразумение на възможно най-високо техническо ниво и да прилагаме всичко това на практика. Международната организация по мореплаване също е тясно ангажирана с тези проблеми. Има и научно звено, което работи към Арктическия съвет. Държавите членки на Европейския съюз контролират 40% от световната фли, фло, флотилия. А това е важно в контекста на променящия се климат, включително и в арктическата зона. Има и конфликти в региона, като този между Норвегия и Русия. трябва да си сътрудничим с по техническите стандарти, трансфера на технологии. И мисля, че в взаимен интерес за всички е това. Когато говоря за трансфер на технологии за използване на най-високи технологични стандарти. Това е важно, тъй като една пета от ресурсите, световните ресурси, на твърдо гориво се намират в а, Арктика и особено течния газ. И искаме едно развитие и в социално-економическата сфера. Да гарантираме на хората, които живеят там, едно отваряне, което да бъде една възможност, а не една заплаха. То е в интерес на местното население. Трябва да а, гарантираме участие на тези хора в нашите политики. Тъй като много от тях искат да те от векове си изкарват прехраната по един устойчив начин. говорих с, с а, представители. Един от тях каза, аз не желая да живея в един музей. Развитието на а, а, арктическата зона не значи, че искаме да го превърнем в един развлекателен парк, а по-скоро е да осигурим едно устойчиво развитие. В областта на управлението вече споменах, споменавам съществуващите правила, институции, например Арктическия съвет. Аз призовавам Арктическия съвет, моят доклад, да бъде по-активен и да създаде по-обвързващи правила и разпоредби. тъй като ние искаме да насърчим работата на тези организации. Аз казвам, че като Европейския съюз ние трябва да имаме статус, а, статут на постоянен наблюдател там. Имаме представители на държавите членки индивиду, на, индивиду, на индивидуална основа, но Европейския съюз като такъв не е представен. И сега вече слизането сила на Лисабонския договор, много от компетенциите се преместиха на на европейско ниво и аз смятам, че трябва да имаме там наблюдател. Заключенията в доклада. Първо, казвам, че в Генерална дирекция МАРЕ трябва да има пълна координация между структурите, за да работим коректно по тези въпроси. Трябва да сме сигурни, че фондовете за научно-изследователска работа се използват по предназначение. Това се отнася не само за Арктика, но и а, да сме сигурни, че всяка държава членка а, допринася със своя дял. А целият арктически регион трябва да бъде е, кофинансиран в областта на научно-изследователската работа. Това ще ни даде възможност да работим ефективно с е, съседните държави. Аз съм за това да се създаде Арктически информационен център, един инструмент, който ще даде възможност да се изпълняват е, политиките на Европейския съюз, ще ни позволи да информираме основните участници за нашата политика, едновременно с това да събираме информация от арктическия регион и да ви я предаваме. Мисля, че проекта Галилео, както и други такива проекти, ще са много полезни за гарантиране сигурността на морските пътища. ще изпратим един положителен сигнал относно нашият ангажимент да развием потенциала на съвместното сътрудничество в региона. А това се отнася особено до околната среда, защитата на климата, да допринесем така, че да постигнем най-високите стандарти. Смятам, че Европейски съюз бъдеще ще бъде един от, или поне може да бъде един от основните партньори на Арктическия регион. Ние работим по тази тема вече от години. Има толкова идеи, които са е, и не може да ги натъпчеш в един единствен доклад. Толкова много идеи е, са е, е, давани. Аз се опитах да включа някои изменения, идеи на, на докладчика в сянка и съм благодарен за това но разбира се съм ограничен в обема. Искам да благодаря на всички колеги, които излязаха с предложения и се надявам, че ще можем да подобрим доклада още повече. И ще следва вследствие на дебата. Благодаря. Колега Галер, на парола... Благодаря, господин Галер. А сега първият докладчик Сянка има думата. Госпожа Якон Цари. Данк, рапортер Галер. Тама еритайн Благодаря ви, господин Галер. Това е един много добре изготвен, интересен доклад. Докладчикът Галер е вложил много усилия в подготовката на доклада и това се вижда. Искам да започна с едно Критично наблюдение. В началото на доклада се посочва, че арктическите зони са по-интересни поради а, промените в климата и че това е едно от, една от основните линии за развитието. Аз не считам, че това е така. Считам, че интереса към Арктика е свързано с развитието на световната економика и желанието да се използват природните ресурси в тази зона. Промените в климата, економиката са неразривно свързани, но те изискват различен подход. Основният въпрос е свързан с промяната, която води до економически промени в света и има желание да се експлуатират ресурсите в Арктика. Това трябва да бъде казано от самото начало. В света има много лоши новини, но в този доклад се съдържат и добри новини. Развитието на Арктика е стабилно, мирно. Ние видяхме това миналата седмица. Господин Галер говори за споразумението между Норвегия и Русия и по какъв начин да се използват ресурсите. По този начин се слага край на 40 години спорове за използването на природните богатства. Има традиция в арктическата зона, има много трансгранична дейност, Въпроса за националните граждани е, граници е нещо ново. И това трябва да се разгледа също и в а, контекста на Европа без граници. Трябва да продължим изграждането на доверие. Това е ключов въпрос а, в момента. Ние не искаме да се налагаме там с сила, ние искаме да изграждаме доверие. Това е важен подход, по мое мнение. Знаем, че Русия не иска Европейският съюз да участва. Канада също е критично настроена. За това основният въпрос тук е изграждането на доверие. В доклада съвсем основателно е посочено, че Арктическия съвет и неговата позиция трябва да бъдат укрепени, защото този съвет е единственият орган в момента, който е основния форум, в рамките на който могат да работят арктическите държави и в който също са ангажирани и корените жители. Ние трябва да укрепим неговата дейност и комисията трябва да направи всичко, което е възможно, за да се укрепи ролята на Арктическия съвет. По мое мнение, това е едно от основните предизвикателства. Съществува секретариат, други органи, Европейският съюз трябва да получи статут на постоянен наблюдател в Арктическия съвет. Това е важен въпрос, по който трябва да работим. Баронеса Аштън е силно ангажирана с постигането на тази цел. Арктическият съвет е важен инструмент. Европейският съюз може да вложи повече усилия в развиването на сътрудничеството за развитие с САЩ, с Канада, с Русия. Това отново опира до изграждането на доверие. Създаването на научно-изследователски мрежи и тяхното укрепване е важен въпрос. Трябва да намерим общо финансиране за тези мрежи. Научните изследвания се извършват в различни страни – Италия, Финландия, Норвегия, в почти всички държави от Европейския съюз, но все още липсва координация. В доклада искам да се засили акцента върху северното измерение – и арктическата част на това измерение. Защо? Защото северното измерение е логистично измерение преди всичко. И е една от най-конкретните форми за сътрудничество между Европейския съюз и Русия. Това не се вижда в новините, но това е нещо много конкретно, много полезно като сътрудничество и северното измерение в Арктика заслужава да бъде подсилено. Трябва да подчертаем и факта, че Европейския съюз трябва да заеме водеща роля. Когато става дума за оценка на промените в климата в Арктика, това е много важно отново с оглед на изграждането на доверие. Господин Галер спомена за информацията. Ние се нуждаем от по-надежна информация. Става дума за един многостраен, многодисциплинарен научно-изследователски подход – Съгласна съм с господин Галер, че Арктическият информационен център би могъл да бъде базиран в университета в Лапландия. Това ще бъде една а, организация, която включва всич, всички. Важно е също да бъдат а, ангажирани и корените е, жители, но пък е, не се споменава нищо за е, местното население. За да се получи доверието на местните хора, доверие към Европейския съюз, към проектите, трябва да имаме предвид корените жители, но също и местното население, хората, които живеят в тези райони а, този въпрос за местните хора не е обхванат. Не се говори за тези, които а, отглеждат а, елени. Говори се за петрол, за други индустрии, но отглеждането а, на елени, рибарството, отглеждането на горски плодове не се разглежда. А това е много по-важно понякога, отколкото петролодобива. Корените а, жители а, са обезпокоени от а, забраната, която е наложена върху някои продукти от севера. Ние трябва да подпомогнем корените жители, местните жители също. Тук Европейския съюз би могъл да направи нещо повече. Искам отново да благодаря на докладчика господин Галер. Мисля, че може малко да се дооформи доклада и с него можем да дадем значителен нов принос. А сега вторият докладчик сянка, колегата Яхтен Маки. Благодаря, господин председател. Е, финландското име е Яхтен маки, но знам, че е трудно за произнасяне. Така че, мисля, че го произнесохте много добре. Искам да благодаря на господин Галер за изграждането на този доклад. Първи парламентарен доклад за устойчивата политика на Европейския съюз за Далечния север. Това е исторически момент, смея да твърдя. И е, мисля, назрял в момента да, да говорим за Далечния север. Трябва да си сътрудничим. Докладчиците определено имаха такова добро сътрудничество. Оценявам го. Удовлетворена съм с от доклада на господин Галер. Той включва много добри елементи, но искам да споделя три забележки. Първата относно а, измерението на политиката за далечния север. Арктическата политика трябва да бъде доразвита, като част от вече съществуващото северно измерение на нашата политика. Защото в Европейския съюз вече съществува такова северно измерение. И мисля, че тази практическа политика на европейско ниво трябва да бъде развита за в бъдеще и то много повече, отколкото постигнато до сега. Не бива обаче да я изолираме в отделна. Тя трябва да е свързана с другите наши политики. Европейския съюз провежда а, също така много добро сътрудничество съм в северното измерение, най-вече в области като енергийните доставки, атомната енергия и дори и социално измерение, здравеопазване и други. Европейското северно измерение – съчет... обединява всичките арктически държави Русия, Норвегия и също така Исландия. Те са важни партньори на европейската е, северна политика. Разбира се, Канада и Съединените щати също участват в това сътрудничество. Те са наблюдатели. И втората ми забележка е относно Арктически информационен център. Трябва да наблегнем на развитието на този център. Той трябва да има по-специфична роля от настоящата. Както вече казах тук в тази комисия, както и пред други институции, тези, които изграждат политиката, имат нужда от ясни и научни данни за променящата се околна среда в Арктика, както и в други райони, за да могат да изградят качествена политика. Тази мрежа за арктическа информация трябва да обслужва не само политиките на Европейския съюз, но също и, обще, и обществото като цяло. И така както колегата Лиса Яконсън каза, ще се радвам, ако този център бъде разположен в далечния север – и да си сътрудничи тясно с университета в Лапландия, защото те вече имат изследвания в тази област и са постигнали много в интерес на истината. И третата ми забележка ще защитя правата на местното население – Те са важни за нашата политика. Например, сами, народа сами, имаше много малко гласност в своите изисквания. Но имаме нужда от диалог. И това той беше а, залегнал в предложената от комисията през 2008 година комуникация за сътрудничество с арктическите народи. И самите в Швеция и, и в Финландия нямат представители тук, в Брюксел, така че техния глас въобще не се чува. Това са ми трите забележки. Правата на местното население, северното измерение на нашата политика и е научно-изследователския център. Но, като цяло, още веднъж казвам, докладът е много добър. Благодаря на господин Галер. Bene, la parola alla collega... Благодаря. А сега думата госпожа, има госпожа Лисика. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. Прочетах доклада много внимателно. И виждам, че господин Галер е взел предвид и геостратегическите и екологичните аспекти, разглежда търговските интереси на Европейския съюз, областта на сигурността, но мисля, че едно нещо е пропуснал – а това е именно важно, много важно за бъдещето. Връзката на всички тези аспекти помежду им и как един аспект си взаимодейства с останалите. Това за мен липсва от доклада, в доклада. Имаме замърсяване, все по-голямо замърсяване на околната среда в региона използването на флотилиите, експлуатацията на природните ресурси, нефт, газ. Трябва да вземем предвид всичко това, разширяването на търговския, комерциалния риболов. Всичко това нарушава баланса на екосистемите, увеличава а, замърсяването, нам, снижава броя на животинските видове. И в този момент не виждаме една убедителна стратегия всички тези различни елементи да бъдат свързани, взаимосвързани помежду си. Аз не знам как точно ще намерим точния баланс между тези елементи, но се питам дали тук не са нужни допълнително идеи, така че да излезем пред комисията с по-точни идеи, по които да се работи. Виждам, че ние поемаме ангажимент в арктическия регион, но предисторията тук, фона на който работим, стопяването на ледовете в арктическата зона, всичко, това а, ни дава възможности за работа, нови минерални ресурси, нови морски пътища а, същевременно се гонят и печалби от комерциалния риболов. Всичко това трябва да бъде заето предвид. Политиката в областта на климата, която подехме още от 2008 година. Аз няма да повтарям всичко, което е залегнало в доклада, но достъпа до големите залежи, въглеводородни залежи ще бъдат голям проблем сигурността, интер... различните интереси. А, така, така не виждам да са разписани достатъчно в доклада. Наблюд... Все повече расте геостратегическото значение на а, региона. Там има държави членки на НАТО. Съединените щати започват да военизират Арктика. В 2009 година бе създадена нова пътна карта на Арктика, която включва и конфликтите в региона и има препоръки за различните, по различните военни огнища и да се види до каква степен ще има нужда от постоянно присъствие там, дали ще има перманентни бази на Северния арктически бряг. Това са идеите, които са част от стратегията на щатите. Канада също а, раз, увеличи до 5000 арктическите си рейнджери, които активно работят в региона. До 2020 година, може би, ще, Канада ще създаде и специална формация полк, който да защити сигурността и интересите им в Арктика. Така че имаме климатичните проблеми, имаме милитаризацията на Арктика и ние трябва да сме ангажирани. да променим начина на потребление на енергията, за да избегнем влушаването на климата в Арктика. Иначе всичко ще се влуши и ще се задълбочат проблемите с климатичните изменения. Не, мисля, че не трябва да позволим а, Арктика да стане поредният източник на конфликти. Ние призоваваме да се изготвят е, нови, нови проекти заедно с много германски неправителствени организации. Конвенция, подобна на Антарктическият договор, е, би била добра. Но аз някакси не съм убедена от аргументите дадени тук и се питам дали няма начин да се изработи договор. Може би няма политическа воля. Договор за Арктика, който да съдържа един мораториум за експлуатиране на залежите в региона и да превърне Арктика в демилитаризирана зона. Много интересно ми беше да чета нещата за кореното население, но трябва много ясно да се каже, че от други региони в света а, виждаме и се убеждаваме как а, а, използването на минералните ресурси повлиява местното население. Държавите се конкурират как повече и повече да извличат полза от ресурсите. А ние трябва по-скоро да насочим ползите към местното население. А може би не се срещаме и не говорим с хората, с които трябва да говорим. Трябва да отидем да говорим с местното население, с фермерите, с всички представители на тяхното общество, които са фактори. Аз се страхувам, че в дългосрочен план местните хора ще бъдат негативно повлияни от всички тези е, събития. И последният е, докладчик Сянка. Благодаря, господин председателю. Позволете ми да използвам третия арктически язик в допълнение към е, финландския, естонския. Искам да благодаря на господин Галер за доброто сътрудничество. Този доклад е много важен за групата на зелените в Европейския парламент. По наше мнение, най-добрият начин за защита на Арктика е приемането на международен обвързващ договор за промените в климата, но тъй като това за сега не е така, трябва да предприемем по-малки стъпки. Една такава малка стъпка определено е, е приемането на регламент на Европейския съюз за емисиите на въглерод, регулирането на този въпрос, така както е предвидено и в документите на ООН. Забраната за извличане на газ и петрол, по мое мнение, е нещо, което трябва да подкрепим. Считам, че човечеството не е готово, нито има нужните технологии, за да експлуатира природните богатства в този регион. човечеството е твърде ненаситно и тази алчност често води до проблеми. Юридическите условия са много по-различни, както се твърди в а, севера и, и юга. Това обаче не е така. Можем да изготвим договори за урегулиране на нещата, но няма политическа воля за това. Арктическия съвет Европе... в който Европейския съюз иска да стане наблюдател и е важен форум. Норвегия заяви, че, че подкрепя статута на наблюдател. Надяваме се, че и други страни, като дъчаните, норвежчите, ще кажат да. Действително, съветът все още няма постоянен секретариат. Европейският съюз мисля, че е в добра позиция да направи подобни предложения. Трябва да подкрепим създаването на Арктическия информационен център. Той трябва да в е Руваниен, а не в Брюксел. Този текст трябва да бъде актуализиран, защото Съда на Европейските... Европейския съюз прие решение, което е в противоречие с нашите политически цели. Доколкото разбирам, групата на консерваторите и реформаторите ще направи две важни предложения за международното корабоплаване и за определенето на права и отговорности за всички участници. Това е важно а, да бъде подкрепено в а, направените предложения. Сблъсъка между руски и американски рейнджери е малко вероятен, но въпреки това трябва да отчитаме нуждата от регулиране на експлуатирането на природните богатства и да не допуснем нищо наподобяващо треска за злато в този регион. Госпожа Ятен Маки говори за ролята на кореното население. Това действително е важен аспект. А, сумите, които живеят сами, които живеят на територия на Европейския съюз, нямат представителство в столицата на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да гарантира обаче, че в сравнение с канадското корено население, те не са реално представени в Арктическия съвет. От руска страна нещата са доста по-официални но ние искаме да се остави тази формалност на страна и арктическите а, нации да имат а, същите права, каквито канадците са предоставили на своето корено население. Мисля, че говорих вече доста дълго и смятам да спре до тук. Благодаря. Има още трима желащи да вземат думата. Първо господин Шулс, после господин Лансбергис и после госпожа Хаутала. Така че ви моля да бъдете кратки. Благодаря. Благодаря, казва господин Шулц, за изготвения доклад. Определено той бе интересен. Имаше голямо публично изслушване по тези въпроси, но все пак мисля, че този въпрос не е достатъчно разглеждан в Европейския съюз. Имаше едно изследване, един анализ и е, се оказа, че всъщност и Китай е силно заинтересован от този регион. Какво може да прави Европейския съюз със статут на наблюдател в съвета, като се има предвид този агресивен подход на големите сили в арктическия регион? Говори се дори за милитаризиране, за военизиране на този регион. Знаем, че Русия вече заби знамето, руското знаме на Северния полюс. А сега и китайците проявяват интерес. Благодаря. Сега думата има господин Лансбергис. Благодаря документа, изготвен от е, колегата Михаил Галер по евро... отношението на Европейския съюз към е, далечния север е много важно за европейско... важен за европейското и глобално бъдеще. Нямаме. Имаме възможност сега да е, разгледаме всички свои е, проблеми беше подчертана международното сътрудничество, конкуренцията и проблемите, които пораждат те в този регион и как трябва да бъдат избегнати, къде, къде има пропуски. И аз предлагам Михаил да се сегне също и въпроса за всички проблемни неща и загрижености на Европейския съюз. Например, едно изменение към а, точка от преамбюла 8. И аз имам а, и цитат, който мога да дам. Ние има вече претенции от някои държави а, за суверенитет в а, цели райони на Северния океан което може да породи проблеми, и е дори конфликт между тях. Когато новият период на колониално преразпределение на света е добре да бъде е, предотвратено. Това е нещо, един е, повод за загриженост, на който трябва да отразим. Последен оратор, госпожа Алто. Благодаря много, господин председател. Подкрепям господин Таран и госпожа Яденмаки по въпроса за това, че можем да а, разширим въп... третирането на проблема за местните хора. За... Има цели народи, които живеят, малки народи, които живеят в арктическия регион, а, корено население, Хансит, Мансит, в Финландия има два такива и трябва да отразим човешкото измерение а, на хората, които живеят сам а, и да получат подкрепа от Европейския съюз, а, така че да запазим техните езици, тяхната култура, а, тези, а, така че тези хора, които говорят а, на тези езици, могат да предадат езика на своите деца, да не умират тези езици. Това е нещо а, свързано с съдбата на тези малки езици. В а, въведението се говори за различните конвенции и споразумения, но бихме могли да говорим и за самите, за северните сами, за споразумения с други а, а, народи, които са сключени и които а, предоставят а, права. А, така че да а, а, имат право да упражняват различни а, промишлености. Благодаря. Сега кратко изявление на комисията, представителя на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председателю. От името на Европейската комисия искам най-напред да кажа колко удовлетворени сме от този доклад, който беше изготвен от Европейския парламент. За нас е изключително важно да получим идеи и насоки, за да можем да приложим политиката на Европейския съюз в Арктика не само от гледна точка на Европейската комисия, но и с оглед на бъдещата Европейска служба за външна дейност. Бяха включени много важни елементи за Арктика в доклада. Искам да спомена някои въпроси, които бяха разисквани тук. Единият от тях е, че трябва да се засили идеята, че не става дума само за крайбрежните държави. Ние нямаме такъв излъз и е важно да се подчертае този факт в доклада. Искам да привлека вниманието на уважаемите депутати, че ние сме в Арктика, трябва да се гордеем с това и доклада трябва ясно да подчертая, че имаме такова присъствие. Три държави считат, че не трябва да се ангажираме в Арктика, но трябва да държим вратата отворена. Eh, За Исландия като бъде член на Европейския съюз. Необходимо е да се подчертая северното измерение на Европейския съюз. то е много важно за политиката на Европейския съюз в а, севера. Северното измерение не е само европейска политика, това е обща политика с Русия, Норвегия и Исландия. Това е така от 2006 година. Политиката, която, която предлага Европейската комисия и която е подкрепена от съвета миналата година, е арктическата политика на Европейския съюз да обхваща цялата арктическа зона, целият полярен кръг, северното измерение, разбира се, е много важно и трябва да бъде подчертано в доклада, но трябва и да очертаем факта, че Европейският съюз е, е арктически субект е, със своите права и задължения в арктическия кръг, в целия арктически регион. Мога да говоря по-дълго, но бих искал само да спомена, че сме съгласни с важността да се дискутира тези проблеми и да настояваме за засилване на диалога с коренните жители. Населението сами е неразривна част от Европейския съюз. Това са граждани на Европейския съюз. Те са единствените корени е, жители в този смисъл е, в Европейския съюз. Ние е, трябва да разглеждаме тяхното участие в контекста на всички корени жители в Арктическия регион. Предвидена е конференция по тази тема за да се разгледат проблемите, които изпитват корените жители поради промените в климата или поради отдалечеността на регионите, в които живеят. И искаме да говорим за образование, за здравеопазване. Ние също разглеждаме и проблема с унгурите в, в Русия. Както каза парламента, а, ние а, а, необходимо е да а, има определена структура в рамките на комисията. Ние подкрепяме това, радваме се, че е отчетено. А, и това е нещо, което се прави сега от Генерална дирекция Мари, но в фактическото сътрудничество трябва да се включи и новата Европейска служба за външна дейност, защото говорим за суверенни държави, партньори на Европейския съюз, които съществуват от хилядолетия. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 15 ноември в 3 часа след обед. А, извинете ме. Забравих да помоля господин докладчика за заключение. Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря за вашите коментари, забележки. Някои от тях, разбира се, ще включа по причините, които вече изтъкнах във въведението ми, а именно наблюденията, свързани с местното население. Не успях да включа тези забележки в предварителния документ, но казаното от вас определено върви в същата насока, като това, което аз мисля. Разбрах също така, казаното от колегите, че а, трябва да наблегнем също и на економическото развитие на региона, като го съчетаем с климатичните изменения. Да, наистина трябва да се съсредоточим и върху двете страни, но климатичните изменения изискват от нас да обърнем особено внимание на този регион. Не исках да се съсредоточавам само върху местното население – но и върху другото население, което живее в тези райони и които заедно с коренното население не желаят да живеят в музеи, а искат устойчиво развитие за региона си. Това е причината, поради която като чуя мораториум за експлуатирането на природните ресурси, смятам, че това не е в интересите на местното население, нито пък в интересите на който и да било. Отглеждането на северни елени, селското стопанство, това са области, на които исках да наблегнам, но не могат да се сръточа върху всичко. Предполагам, че тези елементи са, се подразбират, когато говорим за местното население. Една от колегите говори за северното измерение и сме да твърдя, че нашата политика за Арктика не може да бъде само под категория на северното измерение. Трябва да отидем още по-нататък. Трябва да развием тази политика. Северната политика е просто а, политика на Европейския съюз прямо Русия с малко подразделение за Арктика. Това е обаче само прозорче, а не врата. Така че имаме нужда от истинска политика за Арктика, а не от добавка към северната политика, която засяга само Русия. Ние имаме нужда от, да дефинираме ясна европейска политика за Арктика. Нямам нищо против местните народи да имат постоянно представителство тук в Брюксел. Но, имайки предвид принципа на субсидиарност, съответно Финландия, Швеция трябва да защитават интересите на техните местни народи не мисля, че Европейския съюз трябва да финансира това. Колегата каза, че липсва връзка между отделните аспекти, които са представени. В моя доклад и в това, което казах, именно наблягам на факта, че отделните аспекти трябва да бъдат съвместими. Например, защитата на околната среда, на видовете, експлуатирането на природните ресурси. Те не бива да бъдат считани за противоречиви точки, а като точки, които трябва да се обединят. Ние бихме могли да предложим сътрудничество, например с Норвегия. И ще обсъждаме интересите свързани с околната среда, с климата, с риболова и други. Подобна е ситуацията с Русия. Най-високите норми в това отношение са норвежките, така че бихме могли да ги се опитаме да преговаряме и те да се зачитат навсякъде. Трябва да участваме и надявам се, със сигурност има възможности да съчетаем тия отделни аспекти. Разбира се. А, борбата с климатичните промени са, е нещо, което се подразбира така или иначе, дори да не го запишем черно на бяло. И именно за това съм против вкарването на идеята за мораториум върху на природните ресурси на Арктика. Трябва да помислим по-скоро за устойчиво развитие. Относно териториалното разпределение, мисля, че няма кой знае какво да се разпределя. Тези, които упражняват влияние в региона, се произнасят против договор, подобен на този за Антарктика. Със сигурност не това е подхода, който трябва да приемем. Можем да прилагаме само един подход на сътрудничество. Относно политиката за сигурност, мисля, че тук всички участници са, са заинтересовани. Определено трябва да избегнем конфликти. В договора за границите между Русия и Норвегия идеята беше да се разреши конфликт. Например, имаше има едни стронциуми, батерии с стронциум, които се съхраняват в фаровете а, на малки островчета или скали в а, норвежки територии. А от друга страна пък има различни химически ядрени отпадъци, които са заровени на руска територия мисля, че с европейско сътрудничество бихме могли евентуално да разрешим тези проблеми. И Арктика е залегнала в основите на политиките на отделните а, северни страни, а ние бихме могли просто да упражняваме влияние и да следим как можем да намалим напрежението между отделните северни страни. Можем да го направим, използвайки всички средства за сътрудничество. Нашата цел не е да увеличаваме това напрежение, а по-скоро да го намалим. Говорите за ледоразбивачите и за Китай. Да, наистина бихме могли да направим а, някакво конструктивно предложение, което да помогне на целия регион. А, радвам се на вашите предложения. Надявам се, че ще има допълнителни дискусии с докладчица в сянка. Благодаря. Благодаря на колегата Галер. Няма други желаящи да вземат думата. Както вече казах, крайният срок за внасяне на измененията е 15 ноември, 3 часа след обед. А дискусията ще се проведе на 18 ноември. Следваща точка, нейният ред. Един доклад на колегата Траян Огоряно Стратегия на Европейския съюз за Черно море. Въпросите бяха повдигнати на минал, миналата седмица по време на едно публично изслушване. Колегите а, говориха вече по тази тема и подчертаха важността, стратегическата важност на тази тема. А сега ще дам думата на докладчика, за да ни представи документа. Колегата Унгоряно има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че споменахте публичното изслушване, което беше много вдъхновяващо, стимулиращо. Трябва да обясна точно съдържанието на доклада ми и защо точно на тема Стратегия на Европейския съюз за Черно море. Тук може да направим един паралел с арктическия регион, регион макар че тук става дума за а, друга географска ширина, гореща. А една от причините за изготвяне на този доклад е, е да се а, огледа стратегическото положение в целия Черноморски регион. Докладът е структуриран на две части. Първата представя сегашното състояние на действието на Европейския съюз в Черноморския регион. Вторият се съсредоточава върху ключовото предложение да се ускори европейската политика в Черноморския регион, да се повиши нейния статут, така да се каже, <clears throat> в по-високо ниво. За да обобща логиката за изготвяне на една пълноценна европейска стратегия за Черноморския регион, трябва да се вземат предвид няколко аргумента. На първо място, Черноморския регион несъмнено е от стратегическо значение за ЕСА, особено след присъединяването на Румъния и България през 2007 година. Целият е, процес така превърна Черно море вече в едно вътрешно европейско море. Мисля, че Европейския съюз си дава сметка за тази промяна от 2007 и ранната 2008, когато синергизма, БСС, Черноморския синергизъм бе лансиран като една политика на Европейския съюз в този регион. Второто, на което искам да се спря, ние сега трябва да направим оценка на изпълнението на тази синергия. Защото сме изправени пред, пред трудна задача. Нямаме необходимите инструменти, подходящите инструменти, за да се въведат мерки така, че да изградим един добър имидж. А всъщност ни липсва Липсват ни инструменти за мониторинг, за оценка и резултат е, че Европейския съюз бива критикуван. Просто защото няма начин да се измери ефективното изпълня, изпълнение на тази черноморска, този черноморски синергизъм. И на това ниво сме сега. Обаче, ние тук се опитваме да кажем нещо за изпълнението на тази а, синергия. Има много положителни елементи в тази синергия, постигнати най-вече на техничес, в техническо ниво. Но Изпълнението изостава. И такива важни е, области, като доброто управление, най-вече сигурността, се сблъскват с е, непрестанни предизвикателства. Виждам, че като самен предвид това състояние на нещата, трябва да признаем нуждата за европейска стратегия по, за Черно море. Базиране, разбира се, на черноморската синергия, но също така тази стратегия да създаде една по-силна политическа рамка. Това предложение много добре пасва в концепцията за макрорегионите, в резултат от които подобни стратегии и инициативи бяха лансирани. И за Дунав също. Ако говорим за рамка на политиките на една бъдеща стратегия, мисля, че тя трябва да гарантира един интегриран подход към Черноморски регион, което липсва. Един план за действие, както и механизми за мониторинг, за докладване, отчети и по-нататъчно проследяване, адекватни човешки и финансови ресурси да се заделят, т.е. отделен, отделно бюджетно перо за Черноморската стратегия да има. Да се даде по-голяма видимост на този регион – особено посредством редовни министерски срещи. Да се възстанови принципа за включването и съпричастността към тези региони, като се подчерта и важността на Турция и на Русия в рамките на регионалното сътрудничество. И накрая да се върна към основната ми мисъл от началото. Мисля, че важните цели а, на европейските действия са двустранни. Първо сигурност и второ енер... енергетика. И вследствие от това проекта, проекто доклада предлага конкретни области на бъдещите приоритетни действия сигурност и добра управление, енергетика, транспорт, економика и човешки ресурси. И а, за, заключа вече своето въведение. Макар и ние да сме ограничени в времето и дължината на доклада, това бяха основните точки, които исках да изложа пред вас и които са залегнали в доклада. Разбира се, те ще бъдат обогатени от измененията. Искам да благодаря и на двамата си колеги, най-вече докладчиците в сянка и за трите, тримата с трите становища. И също и приноса и на Европейската комисия. Сега очаквам вашите коментари. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Шулц, докладчик в Сянка. Доклада за Европейска черноморска стратегия се фокусира върху приоритетите и мисля, че това е нещо добро но има някои пропуски, някои недостатъци, които предполагам ще бъдат коригирани а, чрез предложения за изменения. Един от, основният въпрос, един от основните въпроси е развитие на гражданското общество и на демокрацията. Трябва да работим с едни трансгранични мрежи. Минаха 20 години от падането на Берлинската стена. Следва да подчертаем колко важно е да имаме инициативи, които позволяват на хората да работят съвместно. Европейския съюз трябва да осигурява финансова подкрепа за подобни проекти. Относно сигурността, ние не трябва да се базираме само върху договорите за а, разоръжаване, но трябва да имаме системи за рано предупреждение, предупреждение да имаме мерки за изграждане на доверие. Имаме дългосрочно присъствие на руския флот и аз ще предложа изменение във връзка и с друг важен проблем – трансграничната престъпност и най-вече трафика на наркотици. Благодаря. Благодаря. А сега господин Ковачев. Much, your... Благодаря, господин Унгуряно, за вашия проект доклад. Уважаеми колеги, аз приветствам инициативата да се изготви този доклад. Европейския съюз се нуждае от стратегия за Черно море. Нуждаем се от по-голяма координация и задълбочени действия в този регион. Това е регион от стратегическа важност, сферата на енергетиката, транспорта, околната среда. Европейския съюз трябва да засили политическото си економическо присъствие. Политическо присъствие, като подкрепи а, демократизацията на страните от региона, а, тяхното по-добро управление, върховенството на закона. Трябва също да намерим а, разрешаване на замразените конфликти, които за съжаление понякога са и размразени конфликти. Европейския съюз трябва да бъде също економически видим, а, да насърчава економическото и търговско сътрудничество чрез а, съвместната програма за трансгранично сътрудничество, но финансирането е под очакванията ни а това е важна програма, която може да доведе до промяна в Черноморския регион. Европейския съюз може да играе също доста голяма роля в формирането на сигурността в този регион. Трябва да засилим ролята си, да не допуснем разпространение на оръжията, да се борим срещу трафика на хора и наркотици. Ролята на Европейския съюз трябва да е да не допуска нови разделителни линии. В а, Черноморския регион има доста такива разделителни линии и не трябва да се допуска създаването на нови, особено в Кавказския регион. Не бива да допуснем това да се случи, като прилагаме мерки за насърчаване на мира, изграждането на доверието. Ние не трябва да допускаме разпалването на връжди и конфликти, вместо да търсим мирно решаване. Следва да се намери решение на предизвикателствата е, е, в Черноморския регион. Европейския съюз трябва да се опита да ангажира целия регион, да насърчи трансграничната търговия по по-активен начин. Само по такъв начин ще можем да отговорим на предизвикателствата в региона. И аз искам да поздравя колег... на колегата, колегата Унгряно за проекто доклада му. Ние очакваме, че комисията, бъдещата служба за външна дейност ще изгради нужна капацитет, за да може Европейския съюз да се превърне в лидер в региона. Аз се присъединявам към призива на колегите да се насърчи комисията да изготви една цялостна черноморска стратегия. Подобна стратегия трябва да използва вече придобития опит в региона чрез различни инициативи на Европейския съюз. Една от а, е, инициативите, която бих искал да се реализира в е, Черноморския регион, е координирането на операции по издирване и спасяване, защото а, е, имахме преди случай, когато потъна кораб близо до крайбрежието, и доведе до човешки и материални щети. Искам да подчерта културният принос на региона, регион с богато културно наследство, което за съжаление не е достатъчно познато. Трябва комисията да насърчи туризма и културния обмен. Освен това, трябва да се работи съвместно с съседните страни по общи инициативи. Това е въпрос, който е от интерес не само за евродепутатите от България и Румъния, но и за всички депутати от всички държави от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми колега. Имаме пет желащи да се изкажат и отговор естествено на докладчика. Моля ви, бъдете кратки. Колегата Николай от Ауди. Благодаря, господин председател. Исках, искам да приветствам този доклад и също така да поговоря за ефективността на нашата външна политика. Защото дори през 2007 година, когато стартира синергията за Черно море, мисля, че като цяло нищо не се получи. Източното партньорство също не е в много добри условия. Това го казвам с хобишки. И считам, че този доклад трябва да бъде всъщност нашата система за ранно предупреждение спрямо политиката ни за а, добросъседство. Искам да кажа няколко важни неща, свързани с европейската сигурност. Въпреки, че НАТО също работи в този район и то много добре, с цел да се опази сигурността на региона, не бива да забравяме, за тези замразени конфликти. Имаме Приднестровието, имаме конфликта с Грузия, имаме Азербайджан и Европейския съюз също участва в тези проблеми. Ние имаме нужда от по-адекватна реакция в този регион. И другата, другото, което трябва да бъде включено в доклада, според мен – е, е да се наблегне на факта, че Черно море е граница на Европейския съюз. Говорим за иммиграция, говорим за сигурност на границите, но в това отношение трябва да направим нещо по-конкретно, защото а, има голям брой мигранти, които идват от Азия и мисля, че сигурността на тази граница трябва да бъде повишена. Говорим също така за трафик на хора – в този регион проблемът е голям. И Европейският съюз трябва да се бори ефективно с въпросния проблем. А също и трафика на дрога. Вярвам, че тази стратегия може да бъде много важен елемент и за отношенията Европейски съюз-Русия. Тук говорим за тях, но като че ли пропускаме, че Черно море е много важен елемент в тези отношения. Благодаря. Колега Кирилов. Благодаря, колегата Кирилов. Грация, президенте. Добър ден. Аз искам да добавя към казаното вече от някои от колегите Ние, разбира се, се опитваме да съсредоточим вниманието си върху целия Черноморски регион и сътрудничеството там. Трудно е да се фокусира. Цялата, дори що се отнася до политиката на Европейския съюз. Но ще бъде още по-важно да работим в тази посока, и да се опитваме да постигнем резултати. Аз съм съгласен, що се отнася до черноморската синергия. Това си остава една добра идея. Същност е, нищо по същество. Защо е важно това? Както вече бе повдигнато като тема, трябва съвсем практично да погледнем на нещата с е, когато Румъния и България стават на част от е, Шенгенската област, зона, ще се опитат да фокусират вниманието а, е, не по-малко е, от а, средиземноморската зона върху въпроса за трафика на хора. А ние не сме подготвени за това. Ако не го направим, ще си имаме главоболия. Целият а, трафик Добре е тук, че говорим заедно за Дунавската стратегия и Черноморската стратегия, защото, що се отнася до трафика на хора, нелегални канали, всички тези неща са взаимосвързани. Така че аз съм съгласен с всички аспекти, очертани на тази, за тази стратегия, но що се отнася до сигурността и до изпълнението, до прилагането и до конкретното бюджетно перо, за да сме а, продуктивни, да, да поженем резултати, да знаем какво искаме да постигнем, трябва да а, се съсредоточим, иначе ще се остане само на думи черноморска синергия. Благодаря. Колегата Хаджи Георгио. Благодаря. Тук мисля, че остава един въпрос. Със сигурност става въпрос за един критичен регион. Един жизненно важен регион за света, но най-вече за жителите на този регион. Аз лично не разбирам добре има ли съвместни заседания на правителствата в този регион? Те имат ли някакви конкретни предложения за техния собствен регион? Докладчикът и националните парламенти на държавите в този регион водиха ли общи дискусии за бъдещето на региона? за бъдещето на тяхното море. Аз не бих желал тази синергия, тази стратегия, за която говорим тук, всъщност да бъде считана за един вид интервенция от страна на Европейския съюз. Интервенция, която не зачита мнението на страните от региона. Това е основната ми загриженост. Исках също да наблегна и на енергийната сигурност. Това е важен въпрос. Разбира се, това са все ключови въпроси, също както и миграцията. Но зад всички тези политически въпроси стоят хората, жителите на този регион. Те понякога живеят в много тежки условия. И Искам да знам как тази стратегия, за която тук говорим, или тези стратегии, ще бъдат приложени на практика. Как тези стратегии ще помогнат на народите там да се измъкнат от бедността как също така ще се борим с иммиграцията? Иммиграцията е а, един естествен природен феномен, едно естествено явление. Хората там, в този регион, са много бедни, следователно те а, много често избират да дойдат да живеят и работят тук, в другите страни от Европейския съюз. Трябва и този аспект на иммиграцията да видим. Благодаря. Колегата Преда има думата. Господин Преда, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегата за представения тук текст. На следващо място че днес убедително беше подчертано каква е стратегическата важност на Черноморския регион. Това ще бъде сигурно откроено и по време на разискванията по окончателния текст на доклада при разглеждането на измененията. Важно е на този етап стратегическото значение на Черно море да бъде очертано в дебата. Намирам за основателни бележките, направени от е, докладчика в е, обяснителната част на доклада. Относно действията на Европейския съюз в е, сферата на финансите и въпроса за преразпределянето на средствата – и ам, отклоняването на средства, предназначени за пилотен проект за Черноморския регион, които средства бяха използвани в а, съвършено различен регион и за други цели. Подобно отношение към финансирането обесърчава действията в региона. Както каза колегата Ковачев, И това е въпрос от важност не само за представителите на България и Румъния в този парламент. Последният, който ще се изкаже, колегата Вайген. Благодаря, господин председателю. Искам да се извиня за това, че дойдох по-късно. Имах други ангажименти. Трябваше да участвам в гласуване в Комисията по развитието. Искам да благодаря, както и да поздравя колегата Онгриано за този задълбочен, подробен доклад. Той направи много задълбочен анализ. Няма да повтарям казаното до тук, че това е важен регион за Европейския съюз, че това е регион, в който присъстват много страни и не всички от тях са, се движат с еднакво темпо към Европейския съюз. Имаме двустранни контакти с някои от тези страни. Някои от тези страни има да играят съществена роля, ако искаме да изготвим една конструктивна стратегия на Европейския съюз за този регион. Ние трябва да разчитаме на тези страни и на техния принос в стратегията. Тази стратегия трябва да бъде доразвита. Следва да инвестираме, може би, повече енергия, повече време в разработването на стратегията, която ще допринесе за стабилизирането на региона това е регион в съседство с Европейския съюз. Знаете, че има някои замразени конфликти в региона и трябва да имаме по-активна позиция, когато работим по разрешаването на замразените конфликти. Трябва да допринесем за намирането на изход от тези конфликти. Този регион е важен и в сферата на енергетиката. Това е подчертано в доклада и аз няма да се спирам на този въпрос отново. Това, което по мое мнение е от особена важност е да обърнем важно внимание в стратегията на спазването на правата на човека, на изграждането на демократичните институции и системи. Демокрацията трябва да възтържествува във всички страни от региона, особено тези, които са на път към Европейския съюз и искат да се присъединят към него. Благодаря, колега Вайгъл. Уважаеми колеги, колегата беше има думата. Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика, да го поздравя за великолепният доклад с много идеи, който е обърнат към бъдещето, като се базира на това, което в момента вършим. Мисля, че доклада постига едно равновесие, което ще ни позволи да напреднем и да надграждаме. Може би, все пак, нека да напомням, че синергията за Черно море е е само един от елементите от нашата политика, свързан с Черно море. Имаме политики е, заедно с различните държави от региона. Тези политики са много по-задълбочени. Те ни позволяват да участваме по-активно в развитието на региона, докато стратегията за Черно море е, всъщност работи върху сътрудничеството между отделните други политики. Няма да се спирам в детайли на интересните предложения, които чухме. Мисля, че и за бъдеще ще продължим да работим с много интерес по тези предложения. Разбира се, има приоритети, които те първа ще излизат наяве, например енергийната сигурност, иммиграцията, проблемите свързани с нея. Това са теми, които със сигурност ще залегнат в стратегията и а, възоснова на тях ще развием бъдещите си действия. Все пак ще се спра накратко и ще кажа, че не бива да подценяваме трудността на прилагането на практика на тези идеи. Регионът е труден, има различни елементи на сложност и ще ви напомня, че подхода, който спазвахме до тук, един технически подход, подход на малките крачки към напредъка, е всъщност, е, е всъщност подход, който беше прият, след като оценихме сложността на региона. И а, това показва, че всъщност нищо все още не е спечелено. Говорихме за сложността, за прилагане на практика на тази стратегия. И също така не бива да забравяме какви са нашите цели на Европейски съюз в региона но, ура, но докладчика правилно го каза, не бива да превръщаме тези трудности в препятствия. Напротив, ние трябва да видим как ще се преборим с тези проблеми. Но най-важното, мисля, е да имаме ясна политическа визия и мисля, че точно това сме постигнали с доклада. И накрая, господин председател, а, нека се пак да кажа, че това е този, тази подправка, това последно изказване всъщност ще е подправката, която ще даде окончателния вкус на гозбата, ако мога да се изразя така. Държавите и тях от региона и участието им в изграждането на стратегията, да, има такова, но нека все пак да кажа, че тук в Брюксел ние имаме административни и финансови условия, разбира се, и съответно трябва да имаме едва ли не ясна цена за участието в региона. Да оценим както бюджетната инвестиция, така и инвестицията в човешки капитал. И, а, и най-важното е да останем реалисти и да не създаваме нови очаквания, иллюзии и след това разочарования. И така, както каза един от колегите тук, ще има външна служба на Европейския съюз, която ще ни помогне да адаптираме приоритическите приоритети и също така средствата, които са нужни за синергията в този регион. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Беше. Благодаря за вашата яснота. А сега думата има докладчика за заключение. Благодаря. Много плодотворен дебат, толкова идеи, толкова гледни точки. Аз ще се опитам да съм кратък. Мисля, че вече се споразумяхме, сме съгласни с важността на Черноморския регион. Съгласен съм с всички вас, <coughs> че това не е въпрос само за България, Румъния и Гърция и никога не е бил. Това е един нормален регионален въпрос. И пълноценен европейски проблем с всичките си позитиви и негативи. Сега по-конкретно. Господин Шулц много правилно говори за предизвикателствата от гледна точка на сигурността на трафика на наркотици в региона. Господин Ковачев говори отново, спомена проблемите с наркотрафика и аз от неговите дуги, думи, отказаното от други също ще допълня, че няма двустранно решение на този въпрос. <clears throat> А също така а, съм съгласен с господин Ковачев относно а, спешността на въпроси, свързани с издирване и спасяване на а, кораби в беда. Това, траги, това а, имахме трагични доказателства за липсата на, на такива действия. Съгласен съм и с госпожа Николай, че Нищо не се е случило почти с стратегията, с синергията, но бе казано, че и Черноморската синергия не е единственото. И Черноморския регион не бива да бъде подценяван. Той има огромен капацитет да разтваря, да блокира неща. И никога не бива да забравяме това. Ще се съгласи с много валидната бележка на господин Кирилов по отношение на новото ниво на важност, на значимост на този регион, след като България и Румъния се присъединят към Шенген. Тогава вече Черноморския регион ще стане нещо като втори средиземноморски. И на господин Хадж Георгио ние вече имахме един съвместен дебат в Киев през 2008 година на министерско ниво. Да, имаме нужда от на такива срещи. Те са важни, защото те пледират за от повторно лансиране на този механизъм. И наистина, тук бе няколко пъти препотвърждавана в стратегическата важност на региона и тук всички сме съгласни с това. Господин Ваген говори за проблема с човешките права и, на него трябва да се обърне внимание в проекта, проекто доклада и, пове, и по-късно вече доклад. И в заключение на казаното от последния оратор – Ще се върна отново към неговия анализ относно специфичността на Черноморски регион от политическа и стратегическа гледна точка, защото това е наистина един костелив орех за нас и за, за всякаква европейска инициатива. Както каза и господ, доктор Беше, не бива да подценяваме тази а, този регион. Разбира се, няма да решим всичко, но без, а т.е. парите не решават всичко, но те са важни. Ако искаме да играем роля в региона, трябва да покажем едно кохерентно отношение, включително и тази гледна точка на финансирането. Това е всичко от мен. Благодаря много. Е, е. Благодаря. И така, крайният срок за внасяне на измененията вторник, 16 ноември на обяд. Казахме, че точка 7 се отлага, така че можем да прекратим с дейността ни за сега. За тези, които имат право да участват в бюрото в разширен състав, Нека да ви напомня, че към